Um, uh, uh, um, Уважаеми колеги, добър ден. Бих искал да кажа, че нас ни наблюдават най-вероятно зрители и слушатели, които използват излъчването по интернет. Приветствам ги и тях. Искам да ви съобщя за това, че току-що излезе новия ни бюлетин. В електронна форма може да го получите, или извинете, по-скоро да го прочетете на нашия сайт. И моля също така да отчетете, че ние много добре сътрудничаме с колегите от отдела за информационни технологии на парламента, за да подобрим електронната ни комуникация и се стремим нашите заседания в бъдеще да станат без използване на хартия. Искам да съобщя на всички, че в момента тече месецът на единния пазар. Официално той започна на 23 септември и ще продължи 23 октомври. И ако ако отидете на частта, която се нарича Your Ideas, вашите идеи, вие ще видите, че там се събират идеи за подобряване на единия пазар и ние участваме там много активно, както и в чата. Също много активно работим, за да можем в реално време да отговорим на вашите въпроси. Така че всички наши зрители и слушатели също са добре дошли на нашето заседание, което се излъчва по интернет. И също така искам да призова, както колегите депутати, right. така и всички, които в момента ни слушат и наблюдават по интернет, да участват активно и в нашия чат, и в другите възможности за взаимодействие и общуване. Така че благодаря на всички предварително за активното участие. Сега редица официални въпроси приветствам госпожа Ройтова. Тя извърши огромна по обем работа по новата законодателна рамка по един широк спектър технически проекти. Имам две съобщения. Първо, получихме проект за законодателство за оборудване под налягане. И мисля, че следва да помолим госпожа Ройтова да поеме и това досие, тъй като той е част от общия пакет. Координаторите вече са съгласни с това. И също така искам да кажа, че онези от вас, които не успяха да намерят последното споразумение със съвета, Искам да ви кажа, че имахме затруднения с Вета и, и литовското председателство ми съобщи, че се предлага нов компромисен текст, който е приемлив за нас и тази седмица надявам скоро е пер да постигнем съгласие. Сега ще дам думата на госпожа Ройтова, която да ни предостави актуална информация за новата законодателна рамка. Разбира се, ако желаете. Бихте ли искали да вземете думата, госпожа Ройтова? Да, благодаря ви. Мисля, че за момента нямам някакви нови неща, за да ви съобщя, тъй като преговорите продължават и, и мой сътрудник също активно участва в тези преговори тази седмица, но се надявам, че другата седмица ще има някакви новини. Искам обаче да кажа, че съм много разочарована, че разпоредбата, която не е свързана с основната тема на пакета, е причина за отлагането на прилагането на този пакет, който е много добър. Наистина много съм разочарована от това. Малкълм, ако ми позволите, бих искал да ви попитам дали ще има възможност да се превежда този бюлетин на езиците на държавите членки, защото аз мисля, че тази информация ще е много важна за националните парламенти, в които далеч не всички разбират какво означава вътрешния пазар. Бихме се радвали да можем да го направим, но се опасявам, че нямаме ресурси, но можем да помолим нашето звено по комуникация да направи резюме, което да се превежда на езиците на държавите членки. Така че аз мисля, че може да помолим този наш отдел да обобщава в много сбита форма какво ние правим, защото наистина важно е нашата информация да се разпространява не само в Европейския парламент, но и в по-широк мащаб. Да, споделяме изцяло вашето разочарование. Аз вече го споделих на посланиците на съответните държави членки и се надявам, че все пак ще бъдат постигнати разумни споразумения. Сега по първа точка вече приключихме. Ако няма възражение към протокол от 8-9 юли до края на нашето заседание днес, ще смятаме, че протоколът е одобрен. Също а, така изчакваме да се развият нещата във връзка с докладите на госпожа Ройтова. Затова предлагам сега да преминем към точката от дневния ред, която е свързана вече с пряката ни работа. Доклад по собствена инициатива на колегата Де Йонг, Европейски план за действие в областта на търговията на древно в полза на всички участници. Предполагам, че всички сте получили измененията. Има над 90 изменения, които са внесени. Това показва какъв е интересът към този доклад. Ще помоля докладчика да говори за измененията и компромисни текстове. Приветствам представителката на Европейската комисия от Генерална дирекция пазара тя с голям интерес следи нашата работа. Също така искам да посоча, че утре след обед в нашата комисия, и то също така ще се излъчва по интернет, ще проведем нашата първа кръгла маса, посветена на пазара или по-скоро на търговията на Дребно и ще обсъдим с участниците и заинтересованите страни въпроса на развитието на пазара на търговия на древно. Господин Шраб е тук. Той е докладчик Сенка. Надявам се, че госпожа Кацабил ще се присъедини към нас, както и другите докладчици в Сянка. Аз съм тук и другия докладчик в Сянка е тук, така че ще имаме обсъждане, както и комисията също така, разбира се, ще изкаже своето мнение. Така, моля докладчика да представи измененията. Благодаря ви, господин председател. Много съм благодарен на всички колеги, които положиха труда да внесат изменения. Смятам, че е напълно възможно повечето от тези изменения да бъдат прияти. Те наистина допринасят за доклада. По време на първия кръг на нашите обсъждания аз казах, че докладът с ограничен обем – и разбира се, че много може да се каже за търговията на Древно, така че повечето измени са напълно приемливи. Има обаче някои проблеми, които искам да посоча. Разбира се, аз в началото на следващата седмица ще представя компромисните изменения, тъй като има много изменения, които се припокриват и просто разглеждат един и същ въпрос с различни гледни точки. Обаче има три въпроса, на които искам да спра тук. Първо, един много важен въпрос. Това са текстовете, които говорят за независими търговци на древно, за малките магазини. За първ път в този доклад ние говорим за това. Има доста изменения обаче, които са според мен крайни и изразяват опасение, че залитам в протекционизъм. Аз миналия път заявих, че не съм привърженик на протекционизма, но като разглеждаме политиката на комисията, виждаме, че има норма да минимис, предложена от комисията и тя посочи, че държавата може да подпомага подобни малки предприятия до определен размер, така че това е напълно законосъобразно. Така че не виждам защо трябва да сме по-ограничаващи, отколкото Европейската комисия, когато става дума за мерки за подпомагане, предприемани от правителствата, защото в крайна сметка става дума за докладване за дребномащабна помощ, която вече може да бъде от жизнено важно значение, особено за независими търговци. На дребни, разбира се, не трябва да се допускат Дискриминации не трябва да се изкривяват принципите на лоялна конкуренция в Европейския съюз. Наистина ще се постараем да постигнем компромис тук от една страна, като спазваме всичките правила за държавна подкрепа, за лоялна конкуренция, но от друга страна не трябва да допускаме да няма подкрепа за независимите търговци. Така че това е първият въпрос, който изисква повече внимание. Вторият въпрос, който е един хоризонтален въпрос, много често има един проблем, който трябва да решава комисията. Това се отнася до сферата на електронна търговия, но аз мисля, че Европейската комисия няма никакви задължения да подпомага всеки един магазин или търговец да развива система за електронна търговия. Има бизнес дружения и те могат да подпомогнат, както и други организации. Не трябва да се стремим към прагомерна централизация. Виждам, че има доста изменения, в които се изисква комисията да извършва дребни дейности в държавите членки, а това не е функция на комисия. Това, което комисията може да направи е да събира и обобщава добрите практики, да разпространява информация, да разработва определени инструментариуми, но трябва да внимаваме и да не искаме комисията да се занимава с абсолютно всичко. И третото ми наблюдение е свързано с сегашната ситуация в Нидерландия, където наблюдаваме, че супермаркетите са включили в една ценова война, която продължава нещо, което е особено прискърбно, особено във времена на криза, но някои велики супермаркети вече са изпратили писма до производителите и доставчиците и изискват от тях да намалят цените с 10-15%. И те обясняват това е, с факта, че този супермаркет участва в нова война това абсолютно неприемливо, тъй като има вече сключени договори, които се нарушават, защото един супермаркет се е включил в ценовата война, той няма право да променя договорите. Така че виждаме, че има един много ясен проблем и той трябва да бъде решен чрез парламентарна инициатива и ако не се прояви такава инициатива до следващите няколко седмици, аз тогава ще кажа, че трябва да сме още по-активни, ако видим, че не се прилагат никакви мерки, и аз в моят доклад сигнализирам за моите опасения, що се отнася до прилагането на съответните мерки, то тогава можем да поискаме да има повече законодателство за прилагането на мерки, защото много колеги искат да бъде включен в обхвата, включено в обхвата на законодателството прилагането на съответните мерки. Също има и такава препоръка от омбудсмана. И наистина също посочвам, че трябва много сериозно внимание да обърнем на изпълнението. Така че нека да видим дали инициативата и съответните мерки, включени в нея, са ефикасни да подкрепим тази инициатива. Ако не, да поискаме да се въведе допълнителни мерки чрез законодателство. Искам да кажа, че ситуацията в Нидерландия е много тревожна. С удоволствие ще изслушам колегите. Добре, благодаря ви. So I think that a lot of them do add significant... Е, да, наистина, вие наистина извършихте много работа и наистина вашия доклад е много ценен. Ние, разбира се, осъзнаваме, че обемът на докладите по собствена инициатива е винаги ограничен, така че също с разбиране се отнасяме към това. Нека да изслушаме другите докладчици. Докладчица Сенка, господин Шваб, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, първо, Нашият докладчик сянка госпожа Краца Билд. Кораца Бил сметна, че обсъжданията са били много положителни и приятни и тя много се радваше, че обсъждаше този въпрос. Тя смята, че докладът върви в правилната посока и че се постигат основните цели, поставени от докладчика и от парламента. Обаче има един съществен проблем според госпожа Кораца Билд, а това е, че този сектор на пазара все още се сблъсква с прекалено много пречки пред трансграничното прилагане на единия пазар, особено що се отнася до свободата да се разкриват предприятия в други страни. Това е много сериозен проблем. Смятаме, че прекалено много са пречките пред търговските дружества, например различни сертификати и други изисквания. Много е трудно да се създаде дружество извън границите на съответната държава членка. И очевидно този аспект трябва да бъде подсилен в този доклад. Директивата за услугите би могла да бъде законодателен акт за подобряване на ситуацията. Не трябва да се допуска да продължава да съществуват тези пречки. Освен това, госпожа Кораца Билд иска да се посочи изрично факта, че отделните точки за продажби на дребно, независимо от това дали са традиционни или онлайн, не могат успешно да се конкурират и ако има протекционистски мерки. Затова не сме съгласни с протекционистските мерки. И затова смятаме, че докладът върви в правилната посока, тъй като се противопоставя на протекционизма. За електронната търговия тя е важна част от това, към което се стремим в Европа и искаме да се развива електронна търговия, за да се преодолеят затрудненията, свързани с извършване на трансгранична търговия. Обаче електронна търговия не е само цел. В бъдеще определено ще имаме нужда от една добре функционираща система, която не позволява да създават пречки и отново тук докладът ни води в правилната посока, но някои от идеите могат да бъдат изразени по-ясно и по-категорично. Госпожа Кораца Билца също така смята, че е много добре да се водят обсъждания с потребителите в контекста на единия пазар. И що се отнася до измененията, свързани с частните сертификати или етикети, този въпрос също трябва да бъде застъпен в доклада. Трябва да гарантираме етикетите на продуктите и цялата сертификация на продуктите да бъде насочена в полза на потребителя. А що се отнася до контактите между предприятията и тяхната економическа дейност и взаимодействие, госпожа Кораца Билт посочва, че е изключително важна изявата, която е насрочена за утре след обед – Нашият председател каза, че това ще бъде първата кръгла маса, посветена на темата на търговията на древно и определено това ще бъде една интересна изява. И госпожа Корац Билд подкрепя изцяло провеждането на тази кръгла маса. Да, благодаря. Следващия доклад, че Сенка не е тук. А, Евлин, заповядайте. От името на моята политическа група. Искам да благодаря на господин Де Йонг, който ни предоставя много добра а, е, основа за дискусията и прави много интересни предложения. Искам да наблегна на два аспекта. Още повече, че е, има изменения в, в това в тази насока. Надявам се, че колегата Шваб ще вземе това под внимание. Директивата за услугите не трябва да служи за претекст да се налагат неща, които не са залегнали в самата нея. Това не е някакво оръжие за либерализация, приватизация или за налагане на правила, които е, нямат нищо общо с самата директива. Е, НП е внесла редица изменения, но с някои от тях не може да се съглася. Говорим за търговия на дребно, защита на търговците на дребни, но вие във вашите изменения наблягате по-скоро на конкурентоспособността. В доклада си господин Де Йонг много добре е описал проблема. И както каза той, е, има нещо несправедливо в тази борба, е тази конкуренция между малките предприятия е, е, в градовете и големите hinschauen müssen, in welche Richtung wir da in diesen Bereichen gehen. Also äh, da между големите супермаркети извън градовете и малките магазинчета в градовете. Конкуренцията е неравностойна и смятам, че ЕНП в своите изменения, както и либералите, отиват твърде далеч. Всъщност, целта на доклада е да се защити търговията на дребно, а не да се е, отнемат някои по, от, вече отвоювани постижения, както вие искате. Благодаря, госпожа Роле. Äh, er- Благодаря. Съжалявам, че господин Лъкен е, не е тук. Той предлага да се е, да отпаднат някои изменения. Съжалявам за това. Аз а, мога да а, приема някои вой, ваши изменения, но не, не мога да допусна да се заличи този член. Е, die Möglichkeit haben und. Член Das äh, sieht auch durchaus die Dienstleistungsrichtlinie vor. В директивата за услугите е, е, е упомената ролята на малките магазини и е, ролята на местните органи, които би трябвало да, да вземат мерки за тяхната защита. Има разлика. Е, местоположението играе важна роля. Много е, голямо значение има дали се намира в центъра, на, дали магазин се намира в центъра на града или в периферията е, знаете, че а, поради това, че големите супермаркети са много често в периферията, те губят клиентела. Смятам, че доклада е много добре балансирал, засяга основните въпроси и нямаме предложение за допълнителни изменения. Председателя, сега може би аз ще е, се изкажа. Е, радвам се, че и идеите ми е, са развити във връзка е, с темата свързана с е, франчайзинг и съответно правилата за конкуренция. Това е нещо много важно. може би, когато стигнем до измененията, ще можем да поговорим и по този въпрос. Франчайзинг е много важен модел за стопанска дейност, много подходящ. Освен това, но трябва много внимателно да се анализира, имайки предвид някои от ограниченията за независимите търговци, самостоятелните. Така че това е един важен въпрос, свързан с цените, например, и ценообразуването винаги възниква този проблем в един по-широк смисъл. Тогава, когато става въпрос с онлайн търговия и сайтове като eBay. Що се отнася до измененията и предложенията за изменение? Госпожа Кораца Билт заяви, че ще предложи редица изменения, с които аз по принцип съм съгласен. Естествено, убеден съм, че Дени ще бъде много активен в подготовката на компромисите. Нещо друго Що се отнася до конкурентно способната политика, държавната помощ, тук има също какво да се направи, какво да се каже. Това са важни и трудни въпроси, особено що се отнася до организирането на стопанската дейност и според мене може би някои от е, местните власти изказват известно предпочитание за конкретен модел на стопанска дейност. Естествено има основания за това. Мисля, че някои мерки, при които някои държави членки се опитват да насърчат повече местните доставчици, е въпрос, който аз не съм съвсем убеден, че е добро решение от гледна точка на потребителите, защото ние трябва всъщност да насърчаваме добрите доставчици, които да а, снабдяват големите търговци в цяла Европа. Има ясни доказателства за това, например, когато има нов пазар, някои от по-новите държави членки – не само, че се разработват местните доставчици, те стават, разбира се, и по-добри професионалисти, но има и другата възможност, че те е, в крайна сметка е, се откриват и за другите е, държави, разкриват се нови пазарни възможности, така че в крайна сметка трябва да се постигне равновесие. Основното е да има професионализъм, качество, добра организация, отговорност, системност, последователност, точно етикетиране. Всичко това трябва да се спази, да се въвеждат по-добри е, системи е, за информационни, комуникационни, технологични решения. И всичко това, разбира се, трябва да се разглежда в контекста и на инвестициите и системите за пласмент. В крайна сметка, подчертавам, професионализма е водещото. Ние отстояваме този въпрос, когато говорим за веригата доставка. Виждам, че някои от измененията на госпожа се Билд разглеждат именно тези теми. Не само продоволствените вериги, но и други вериги също са разглеждани. Така че съм сигурен, че в крайна сметка в дискусията, в разискванията, а и утре по време на кръглата маса ще излезат тези важни теми. С интерес очаквам да продължа работата си с всички вас по компромисните предложения. И така, сега имате думата Госпожа Штайлер. You, благодаря. Е, благодаря и е, на е, докладчика, на ораторите. Приветствам доклада на господин Де Йонг. Искам всъщност да разгледам две мои изменения. 66-то мисля, че има грешка печатна, там се казва на английски язик county, област вместо country, страна. Това е нещо много важно, защото става въпрос за трети страни и това са важни последици във връзка с нелоялни практики. Така че аз именно за това предлагам това изменение. Сега, що се отнася до 60-то изменение, доброволните действия може би трябва още по категорични да бъдем, когато подготвяме едно подобно предложение. 76-то изменение, е следващото, по което искам да коментирам за омбудсмана Европейския съюз. Мисля също, че трябва да се устоява това предложение. Инициативата е много интересна. И утре след обяд, по време на разискванията, се надявам, че ще можем да чуем много интересни идеи, да ги добавим към нашия дебат. Благодаря. Председателя. И някой друг желая ли думата? може би господа, госпожа Ребиндер от Европейската комисия ще направи коментар или някой от екипа ви госпожа. Имам предвид също така и въпроса свързан с веригите, с цените, намалението на цените и механизма за арбитраж. И е, етичния кодекс. Може би това са теми, между другото, които сигурно утре ще разискваме, но сега, госпожо, имате думата. Благодаря. М мисля, че нямам какво много да добавя по същество към дебата. Виждам е, предложение, е, чакам да получа компромисните предложения. Може би, що се отнася до франчайзинга. Следва да направя следния коментар. След консултация с колегите си, в отдела по конкурентно способност мога да кажа, че становището е следното. Това не е проблем по-скоро свързан с е, регламента за общото изключване, по-скоро става въпрос наистина за е, политика свързана с конкуренцията. Не мисля, че би възникнал проблем във всеки случай колеги и представителите на органи за защита на конкуренцията в държавите членки, разбира се, ще могат да имат ясна позиция по този въпрос. Между другото, това са неща, които така или иначе се извършват в държавите. Имам един въпрос, свързан с търговските практики, които са извън европейската нормативна уредба и е, тълкуването съответно на регламента за изключенията. Що се отнася за доброволната инициатива, дали това е възможно или не, последиците от това, което вие описахте, относно това, което чуваме, от това, което се случва в Холандия, не бих искала да говоря от името на групата за управление, която се занимава с този въпрос, само бих искала да отбележа, както разбирате, е, знаете, че инициативата е стартирана понеделник, 16 и на следващ етап наистина дружествата би трябвало да се присъединят към инициативата. Не зная дали това може да му се предаде формален облик, но групата по управление, както вече казах, работят по тази тема, така че ако има оплакване, ако възникне някаква жалба, те със сигурност ще могат да се заемат с въпроса. След което, естествено, ще видим какви биха били последствията. Но не мисля, че съм в състояние да направя оценка, прогноза относно това, което може би ще проистече. Сигурна съм, че дискусията, която утре ще проведете, разискванията по време на кръглата маса ще бъдат много полезни и е, наистина бих била интересна, е, е, изненадана, проставите, ако никой не повдигне този въпрос утре. И по-добре отново да отправите въпроса си към групата по управление. Благодаря председателя. Зная, че и вие също ще бъдете утре по време на разискванията, така че надявам се, че ще можем да проведем наистина раз... оживени разисквания. Много важно е за нашата комисия да можем наистина да участваме в разисквания с представителите на сектора търговия на дребно. Колегите, които работят по тази тема, разбира се, от всякъде са добре дошли. И сега имате думата, вие господин Дайон, ако желаете да обобщите по темата, преди да преминем нататък. Благодаря. Надали имам много какво да кажа. Само мога да призная, както и вие сам казахте, казаното по отношение на госпожа Корац Билд и предложенията, които тя прави. Те са добри е, допълнения към общите идеи. Много внимателно изслушах казаното, на, е, казаното от е, госпожа Евелин Гербрахт и наистина по-голяма подробност следва да разгледаме този въпрос. Както вече казах, другата седмица в самото начало ще предложим компромисните изменения. Ще работя с интерес с докладчетите в сянка. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря ви. Сега движим се е, малко е, по-бързо от предвиденото по дневния ред. Виждам, че госпожа Барбара Вайлер сега точно е, ще дойде. Надявам се, че ще можем да направим една малка почивка за 10 минути и в 11.15 ще продължим да работим. Е, очаквам да пристигне и екипа от комисията. Надявам се, че госпожа Вайлер ще бъде готова точно в урачения час, както и представителите на комисията. Продължаваме в 11.15. Yeah.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 Mala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 Уважаеми колеги, сега след като вече повечето от докладчиците в сянка са в залата, госпожа Вайлер виждам, че работи. В момента е по устно изменение. Ще й дадем до възможност да приключи работата си по това предложение. А междувременно приветствам колегите, които работят тук толкова време от комисията господин Луис Филип Жерал и господин Ареги. Това е последното размяна на мнение. Ще се гласува утре по становището. Позволете да дам думата най-напред и на докладчица. Докладчиците в сянка са тук. Ще изслушаме всички. Госпожа Вайлер, имате думата най-напред вие. Благодаря. Господин председателю, моля да ме извините за малкото закъснение. Аз получих още едно предложение за устно изменение от либералите, което трябваше да запиша, това се забавих. И така, когато нещата в крайна сметка завършва добре, всичко е наред. От гледна точка на парламента нещата изглеждат добре, според мен, по това становище. Въпреки, че има известни малки разлики, които съществуват в позицията на комисията спрямо нашата. Мисля, че сред потребителите и представителите на промишлеността, сме получили много балансирано предложение. Не бих искала да повтарям казаното от мене на предишното заседание. Но бих искала все пак да ви напомня, че променихме обхватното поле на директивата и се надяваме, че радиочастотния спектър трябва да се използва по един не толкова конвенционален начин. Надявам се, че съвета ще отчете нашата позиция и тази идея с времето. Позволете ми да се спра на Въпросът е свързан с таксите, един елемент от е, реформата и оборудването. Има устно изменение, което току-що добавихме, поради съображенията, изразказани от е, колегите ни. Въпросът свързан с един, единствено единно зарядно за оборудването от различните категории, различните изделия е, е много важен елемент, особено когато става въпрос за зареждащо устройство за мобилните телефони. Производителите трябва да бъдат убедени, че е необходимо да създадат общо зарядно като отчетат нашите аргументи. Е, зарядното устройство може да бъде продавано отделно, разбира се. Мисля, че това е съвсем очевидно. Това е част от е, предложението за устно изменение. Мисля, че всички са наясни с е, това предложение. Винаги оборудваното се е, зарядното за телефони и друго оборудване се продава отделно. Не виждам защо трябва да се оповестява това и пред пресата пак ще ни се смеят, но както и да е. Знае, че има също така и някои изменения, които създават известна правна несигурност, което е, не е нужно. 105 е едно такова изменение. Тази информация е необходима за надзорните органи. Така че аз лично не бих го подкрепила, но 103-то е, изменение бих подкрепила. Защото точно тук става въпрос за изпробването на екраните. Комисията казва, че това е наистина много трудно, но ако добре си спомням, когато е възможно, може да се използва подобен подход. Има държави членки, които всъщност имат такава практика, държави като Обединеното кралство, Естония, е, може би са в състояние наистина да подходят по този въпрос и следва да бъдат стимулирани и насърчени. Е, Разбира се, аз с радост бих подкрепила и 116-те предложени изменения, но някои от разгледаните проблеми не са чак толкова очевидни. В Швеция има един подход, в Германия по различен начин стоят въпроса, свързан с консултантите, например. Следователно, необходимо е в крайна сметка да се осигури място, към което потребителите, когато искат да отправят жалба, да могат да направят това. Сега, що се отнася до пакета актове, разглеждан от госпожа Ройтова, мога да кажа, че ние трябва да имаме ясен подход на последователност спрямо предложенията, които се правят там. От предишните изисквания не се правят много нови промени и, както казах, утре ще се гласува предложението, но освен това ви моля, когато е възможно, обръщам се и към господин Шваб, нека да се опитаме да убедим държавите членки е, бързо да приемат този акт. Знаем, че преговорите са още в ход. Някои държави членки е, също така са на мнение, че може би няма да можем да приемем този акт в рамките на мандата ни, което би било жалко. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Вам Декамп има думата. Е, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Благодаря. Господин председател, винаги либералите взимат отношение по тези въпроси. Искам да благодаря на докладчика за усилията, които е положила. ние сме съгласни с измененията и с вотинг листата. Това е една тема, която е изключително важна за хармонизацията на, то, на радиооборудването в Европа и е, е много важно да се е, обхванат и мерките е, за осъществяване на економии. Е, измененията и устните изменения са приемливи, можем да ги приемем, включително и това на госпожа Вайлер. И се надявам утре да можем да гласуваме. За съжаление, аз утре лично не мога да присъствам, но имам пълно доверие на госпожа Вайлер – и на вас, разбира се, в качеството ви на докладчик Сянг. Да, и аз няма да мога утре да присъствам на гласуването. Приемете моите извинения, но заместник председателя ще поема моите функции, но това не показва, че не съм заинтересован от това предложение. За съжаление, господин Мандекс не присъства. Госпожа Руде е следващата. Ще бъда кратка. Ние сме е, напълно съгласни с измененията, госпожа Вайлер. Аз, за разлика от вас, ще бъда тук утре при гласуването. Госпожо Руде, вие сте най- усърно присъстващия колега от тази комисия. Сега аз като докладчик Сенка искам да говоря за моите изменения. Първо, благодаря на докладчика за това, че тя съгласи толкова любезно с повечето от моите изменения, но имаше някои неща, за мен не са съвсем ясни. Аз разбрах, че вие приехте моето предложение по въпроса за електронното етикетиране. Ако си спомняте, ми път обсъждахме това и комисията много ясно посочи, че органите за пазарен надзор не са в състояние да проверяват електроуреди, когато те пристигат без да са снабдени с батерии. И предполагам, че онези от вас, които са купили наскоро мобилни телефони, вие сте забелязали, че екраните на подобни телефони са покрити с найлоново покритие, за да се защи екрана. Това е което производителя казва, че на този къс найлон би трябвало да съдържа цялата необходима информация. И също така, вие може също така да видите, че вашия мобилен телефон може да извършва някои основни операции. Ето, например, на клавиатурата. Ако наберете определена комбинация и натиснете кол, убеди се, ще видите, че чудодейно <laughs> чудодейно свет в Ах, не исках да казвам кой е производителя, но това е Apple в моя случай. И това е стандартния код, който трябва да използвате, за да получите цялата информация включително и за условията на договора с потребителя, така че виждам, че вие в момента си играете с мобилния. Защо не искате да го проверите, да видите дали той е също толкова нов, колкото мое? Всъщност всички могат това да го направят. 7 hash. Um, and it should take you straight to the regulatory um, screen. If... Така че, ако имате iPhone 5 или повече, може да имате същата опция в него. Е, жалко, че нямате същия телефон, който имам и аз. Но мисля, че новото предложение е много полезно и мисля, че докладчика Докладчикът е прав, че парламентът трябва да бъде по-настойчив. Наистина разумно е потребителите да имат достъп до информация, която заедно с опаковката иначе би била изхвърлена. И обикновено си мисля, че това е свързано с общите условия, които трябва да съдържат някъде достатъчно удобно за потребителя. Подходът на докладчика, свързан с радиоприемниците, е такъв е, че ще отегля моят то изменение, е посветен на тази тема, тъй като то влиза в противоречие с предложението на докладчика. Но разбира се, ние ще продължим да водим преговори с съвета. Също така се запознах с изменението на господин Мандърс за единните зарядни устройства. Мисля си, че то ни води в правилната посока, защото трябва да посочим в това предложение, че е, ние Подкрепяме идеята за единни зарядни устройства и това е добра възможност за нашата комисия да посочи, че подкрепя тази идея. Надявам се, че ще постигнем компромисен текст. Има други подробни предложения, които съм внесъл и повечето от тях са одобрени от докладчика. Те свързани с етикетирането и информацията. Важно е да приведем в съответствие формулировките този доклад с новата законодателна рамка и мисля си, че това е напълно възможно. Добре. Други колеги, дали биха искали да се произнесат по въпроса за радиооборудването? Добре, давам думата на комисията. Дали комисията иска нещо да каже по този въпрос, господин председател? Аз мисля, че можем на по-късен етап да се заемем с, с проблемите, свързани с формулировките. Бих искал да средоточа върху четири аспекта, които са важни за нас. И тук все още имаме различия. Първо, приложното поле. Ние смятаме, че беше ясно, че в първоначалното ни предложение искахме само предавателите да бъдат обхванати – така че ние разглеждаме като един вторен вариант да бъдат включени всички приемници. И очевидно това ще се случи, но имаме едно възражение и то е свързано с идеята за комуникация в контекста на радионавигационното оборудване, защото ние смятаме, че всяко едно оборудване, което излъчва вълни и може да попречи на управлението на радиочастотния спектър, трябва да бъде включено в приложното поле. А ако се включи понятието комуникация, това няма да позволи да се осъществи идеята, която споделих с вас. Също така регистрът е много важен за органите за пазара надзор. От много години водим обсъждания, свързани с това как най-добре да изпълняват задачите си органите за пазар надзор. Не можем да съгласим с аргумента за тежестта за потребителите – светлината на предложението за регистра, така че ние посочихме, че има много страни, включително и САЩ, най-вече където такъв регистр е задължителен, независимо от съображенията за пазарен надзор. Електронна маркировка. Също смятаме, че условията тук все още не са изпълнени attached to the screen. The... за екрана, който вие поставите. Въпросът е, че някои от маркировките трябва да бъдат постоянно присъстващи върху оборудването, например маркировката C. Така че оборудването непрекъснато трябва да има определени видове маркировка, например CE. Другият въпрос за зареждането на оборудването. Органите за пазарен надзор понякога извършват проверки. И ако всеки път, когато извършват проверка, те из... изваждат оборудването от опаковката, те трябва да го включат към мрежата, за да проверят дали при включване в мрежата на уреда се появяват някакви указания, това определено затруднява много сериозно тези органи. За това ние казахме, че електронната маркировка, разбира се, е нещо много обещаващо, но за момента това не би могло според нас да се отрази в сегашното законодателство. Сега за единните зарядни устройства. В момента провеждаме проучване, за да анализираме резултатите от доброволните споразумения, отнасящи се до зарядните устройства за мобилни телефони. И това проучване също така включва и някои други по-малки електронни устройства. Възнова на резултатите от това проучване ни бихме искали да преценим кой е най-добрият начин да процедираме така или иначе ясно е, че посоката ще бъде в посока единен, единно зарядно устройство. Въпросът по-скоро е по какъв точно начин ще се процедира, чрез доброволни споразумения или да се предвиди законодателна инициатива. Според нас все още няма достатъчни условия да кажем кой вариант е по-добър. Доброволните споразумения или законодателния подход. ние по-скоро сме склонни да възприемем законодателния подход и бихме искали в преамбюла това да бъде посочено. И ние сме включили в нашето предложение по тази причина възможността да се предвиди законодателство за зарядните устройства на малките електронни устройства в бъдеще в съответствие с заключението относно сегашната ситуация и сегашните потребности. Много ви благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Дали докладчика би искал да се произнесе? Но да. Няма какво да допълня, знаем възраженията на комисията. Лично съм разговарял с нейни представители няколко пъти. Просто ние вадим различни заключения от едни и същи факти и трябва да видим как, какво ще е становището на съвета. И каква ще е окончателната позиция на парламента. А, при гласуването ще се придържаме на вече заявената от нас позиция. По 320-то изменение е, бих искала да поговорим още с комисията. Комисията заяви, че това не е практически осъществимо за е, заряждащите устройства. Комисарята Яни ни изпрати дори писменно е, обяснение Е, при доброволните споразумения не винаги сме, имаме много положителен опит. Електронната и телекомуникационната е, промишленост е, сключват споразумение, след което година или две след това се отказват от поетите ангажименти. Така че е, тези доброволни споразумения не винаги работят. Трябва да помислим как точно да преговаряме. По някои дребни неща можем да отстъпим, но това е за нас много важен елемент и много държим на него. Много ви благодаря. Моята информация е такава, че схемите за електронна маркировка вече съществуват в редица страни. Те включват Япония, Тайван, Австралия, Сингапур. И в, в САЩ в момента се обмисля такава идея. Мисля, че не трябва Европа да изоставя, тъй като това е нещо много разумно за новото оборудване, оборудването от нов вид, но може би това е нещо, което можем да обсъдим и да включим допълнителни формулировки, за да отразим въпроса с маркировката поставена върху продукта. Благодаря ви за вашата работа по това. Гласуването ще бъде утре. И отново, ние сме толкова ефикасни тази сутрин, че малко изпреварваме графика. Виждам, че госпожа Мастрос е тук. Само искам да проверя дали тук са всички докладчици в сянка и комисията. Is not here. Mr. Beelan, I know, was coming. Um, and I just want to see if Mr. Koenig is here. Господин Кьонегис от комисията, дали е тук? Да, добре, чудесно. Но може би да изчакаме една-две минути всички да дойдат. Ще помоля политическите съветници да се обадят на съответните докладчици в сянка, за да дойдат докладчици в сянка и ще подновим работа. Не знам дали докладчика в сянка от зелените ще дойде. Добре, пет минути. И след това ще подновим работа.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 Uh, Уважаеми госпожи и господа, мисля, че всички от докладчиците в Сянка са тук сега, както и докладчика. Госпожа Бастус е тук, докладчик по становище. водещата комисия е Юри. Има два сериозни етапа на преработка на актовете, свързани с марката на общността. Това са изключително важни две досиета. И нашата комисия, разбира се, влага изключително много усилия в разработването на нашето становище. Госпожа Бастос работи съвместно с колегите от водещата комисия. За първи път днес имаме възможност да дискутираме вашето проекто становище, госпожо, така че с е, готовност и интерес ще ви дам думата. Господин Пансари също е тук, социалистите и демократите, господин Хацима Маркакис, който ще говори от името господин Кройсман. Господин Ангстром не е тук. Е, надявам се, че останалите колеги ще дойдат тук. Приветствам и господин Кьонинг, който е, представлява Генерална дирекция Маркет. Имате думата, госпожо докладчик. Thank you very much, Mr. President. bon dia a todos. É para mim um... Благодаря. За мен е привилегия да бъда докладчик по преразглеждането на директивата за търговските марки в общността. Марките имат особена економическа стойност в вътрешния пазар на Европейския съюз. И е много важно да бъде преразгледана директивата, за да бъде стимулиран вътрешния пазар, да се защитят марките и за борба с пиратството и фалшифицираните стоки. Имаше пред... Предложението на комисията цели насърчаване на економическия растеж, създаване на по-ефикасна система за защита на марките, намаляване на разходите за предприятията, упростяване на процедурите, гарантиране на правна сигурност и гарантиране на а, сътрудничество между съответните а, институции е, в държавите членки за е, разпространяване на добра практика. Друга важна цел е, е текста да отчете договор от Лисабон. Търговската марка е, дава големи предимства на предприятията и гарантира по-добра защита на потребителите. Така че защитата на марките е изключително важна. Тя позволява да се намалят разходите за потребителите, да се осигури необходимото качество. Е, производителите се задължават да поддържат високо качество на стоките и услугите. От друга страна, това стимулира инвестициите и позволява да се борим по-ефикасно с фалшифицирането и пиратството. Защото тези явления, пиратството, фалшифицирането застрашава публичните е, финанси, економиката и много от случаи е опасно дори за здравето на хората. Така че за това защитата на марките е толкова важна. Системата в Европейския съюз е, датира от 15 е, години и има много солидни основи. Института за хармонизиране на вътрешния пазар и това е само един пример, Е, достигна 1 милиард е, заявки, 1 милиард през 2000, ще достигне през 2016 година. Е, той, усилията са да се хармонизират мерките за защита на марките на европейско равнище всички сме съгласни, че не трябва да се преразглеждат из основите, основните разпоредби на законодателството, те са валидни и днес, но просто трябва да се модернизира защитата на марките, за да стане по-ефикасна. Това ще поощри иновациите, ще привлече повече инвестиции, и ще позволи е, стоките и услугите да отговарят на изискванията на потребителите. От друга страна ще създаде нови работни места и ще разшири е, защитата на потребителите. Целта на комисията е да подобри, да подобри законовата рамка, е, защитата на интелектуалната собственост, транзитното преминаване на стоки е проблем, по който няма консенсус. Има много важни нововведения в текста, например определението на марката и защитата на географските указания, на традиционните специалитети и така нататък. Именованията за происход. Аз съм аз приемам голяма част от предложенията на комисията. Имаме няколко изменения, които целят да подобрят текста. Първото е, е посветено на ролята на националните органи, отговарящи за защитата на марките и борбата срещу фалшификациите. Едно изследване на ОИСР за фалшификациите в международната търговия показва, че от 100 милиона цената на щетите е нараснала на 200 милиона. Броя на фалшифицирани стоки е се увеличил с повече от 100% за последните 5 години. Това е изключително обезпокояващ факт за световната економика. Така че това изменение е предвижда възможността да се внесе европейска марка пред Института за интелектуална собственост или Европейския институт за хармонизиране. Не трябва европейските граждани да смятат, че в регистъра за че е, регистъра, е, в който се вписват марките, е нещо далечно, недостижимо, не, непристъпно. Това трябва да се създаде впечатление, че това е достъпен, достъпно място. Е, друго изменение, което предлагам, проистича от един от един анализ. Добре е да запазим сегашната система на надзор. Но е, има марки, кои, е, които внасят объркване, които могат да бъдат смесвани. И е, една система, при която да се е, която да въжи за всички държави членки, ще намали броя на споровете. Representante de cada Estado membro, um representante da Comissão Europeia e um. и друго. Важно е, е да се постигне е, равно представяне на всички европейски инвестиции в е, е, Агенцията за надзор. Новите правомощия на агенцията. Друго изменение съм посветил точно на това. Тя трябва да на администрация и promoção de outros eh, direitos de propriedade industrial estabelecidos em conformidade com o artigo 118 e do Tratado Смятам, че службата за марките трябва да а, има по-големи правомещия. Шестото изменение. Службата за марките а, трябва да има и посредническа функция. и да е, спомага за разглеждане на е, жалбите. Мисля, че по отношение на таксите за внасене на марки е, би трябвало да бъдат преразгледани от комисията случаи, случаите,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 потребителите внасят такси и понякога, когато остане излишък, той може да бъде инвестиран за подобряване на системата. Това е идеята. Пак с цел да подобрим текста, а, съм ще внеса някои изменения и към моя доклад за укрепване на контрола на марките в международната търговия, търговия, включително електронната търговия. Както все повече е, ползват е, интернет за, за покупки. И е много важно се гарантира надежността на а, е, електронната търговия и защитата на марките в електронната търговия. Защото електронната търговия е по-анонимна, по-гъвкава и европейските граждани може би не, не, няма да разберат защо защищаваме марките в класическата търговия, изключваме електронната търговия, където всичко, няма такава защита. И така, това може да се експлуатира от някои е, групировки. Така че мерките, които взимаме против фалшификациите и пиратството на някои продукти, няма да цитирам конкретни марки, трябва да се направи и в електронните, в електронните сайтове. Има случаи на пиратство или фалшификация на продукти, на депозирани търговски марки е, в електронната търговия и в някои страни процента на фалшификации достига около 40%, така че не можем да си затваряме очите, трябва да укрепим контрола на електронната търговия. Предложенията на управителния съвет на службата за марките е, в някои от измененията. За... Ние смятаме, че не само комисията трябва да посочва изпълния директор на службата, а един комитет за предварителна селекция, в който, селекция, в който да има представители и на парламента, и на комисията и решението за назначаване трябва да се взема с мнозинство от две трети, а не с обикновено мнозинство, предложението за назначаване трябва да бъде е, да идва или от комисията, или от парламента, а не само от комисията. Е, искам също да бъде създаден център за арбитраж, за да може системата да функционира по-ефикасно, да бъде по-проста и по-гъвкава. И накрая ще приключа. Разчитам много на, и на а, приноса на колегите, за да постигнем един добър резултат. Имаме определен график, който трябва да се спази. Крайният срок за внасяне на измененията е 26 септември до 14 часа разглеждането им на 14 октомври, гласуване в комисията на 5 ноември. Надявам се, че нашата работа ще допълни е, тази на юридическата комисия. Благодаря ви и благодаря на колегите за приноса им предварително. Благодаря ви. Наистина сроковете са много скъстени, но се надявам, че докладчиците сянка ще успеят да реагират своевременно. Мисля, че ще гласуваме на 5 ноември. Взехме това решение тази сутрин. Господин Панцери, първият докладчик сянка, заповядайте. Благодаря ви. Ще бъда кратък. И аз бих искал да подчертая значението на тези реформи, предлагани от Европейската комисия. Това са инициативи, които ще, намалят до, ще доведат до намаляване на разходите и увеличаване на предсказуемостта на системата за регистриране на търговски марки в Европейския съюз. Обеден съм, че Реформата ще подобри условията за иновации за търговските дружества и ще позволи по-добре да се защитава търговските марки, както и борбата срещу подправянето. Ние знаем също така, че много стоки се подправят, когато се намират в процес на транзит през Европейския съюз. Докладът на госпожа Бастус е изцяло в съгласие с това, което току-що казах и съм съгласен с измененията, които целят да бъде по-добра защитата на продуктите, които преминават през Европейския съюз като транзитни стоки. Също така смятам, че трябва да има единна служба наред с национални служби за марките. Това включва също така и географските обозначения. Има обаче нещо, което смятам, че трябва да се добави към доклада, особено що се отнася до защитата на потребителите. Нещо, което е една от най-важните задачи нашата комисия. Има тук три важни аспекта. Първо, добре би било да повторим и да засилим цялата тематика на общностните търговски марки. Важно е да се посочи търговския происход на стоките пускани на пазара. Това е нещо, което нееднократно е посочвал Съда на Европейския съюз в своите решения. Търговските марки имат важна роля и те трябва да дават възможност на дружествата да установят силна връзка чрез достатъчно ясни отличителни търговски знаци. Търговските марки позволяват да се идентифицира продукта, което означава укрепване на конкуренцията и добро информиране на потребителя, т.е. потребителя да не бъде объркан що се отнася до конкретните продукти. Освен това, по този начин потребителите могат да посочат какви са техните предпочитания спрямо определен продукт или услуга. Е, нашият приоритет трябва да бъде прозрачността на пазара. Също така стои въпроса за свободата на изразяването и информацията. Важно е да се избягват конфликти на интереси. Ние също така не искаме неоправдано да подпомагаме едни срещу други. Така че търговските марки не трябва да означават, че трети страни не могат да се произнасят относно качествата на продукта. Освен това, имаме един дъл списък на тези, които са срещу търговските марки. В сега действащото законодателство има много различни заинтересовани лица, включително потребители, които могат, след като заявката е подадена, в писмена форма да обявят срещу търговската марка и нейната регистрация, като посочите причините за това свое възражение. Ние можем да кажем, че такова противопоставяне на регистрация на определена търговска марка може да бъде направено въз основа на това, че търговската марка е подвеждаща. Така че мисля си, че тези допълнения ще бъдат много полезни и наистина би бил благодарен на докладчика, ако тя отрази в своя окончателен текст моите предложения. Ще внеса в писмена форма моите предложения. Благодаря ви много, господин Хаджи Маркакис. Благодаря, господин председател. Бих искал да направя няколко бележки от общ характер – и това забележка от името на господин Кройцман. Много се радваме на позицията за застъпена от докладчика, особено ще се отнася до продължението на комисията и най-вече засилването на нашата борба срещу незаконно постъпващи на европейския пазар стоки от трети страни. Е, и Госпожа Бастос внася много добри предложения, които можем да подкрепим и ние смятаме, че националните органи трябва да подкрепят идеите насочени към по-добра защита на потребителите. Не споделяме обаче мнението на докладчика, че националните служби за търговските марки и трябва да разглеждат само абсолютните, но не и относителните пречки пред, пред търговията. Относителните пречки могат да доведат до доста големи неясноти. Затова сигурно би било добре за онези, които регистрират търговски марки, би трябвало сложени в чисто информативен режим. Директивата или по-скоро предложенията на докладчика за нова директива са подкрепени от нас, що се отнася до посочване на географските обозначения и на происхода на стоките – и ние смятаме, че това трябва да бъде част от хармонизирането на единия пазар. Приветстваме също така предложенията за това, че службата по хармонизиране на вътрешния пазар не би трябвало да води до допълнителни разходи. И смятаме, че необходимо е всички излишъци в бюджета на тази служба да бъдат реинвестирани в сектора. И молбите за регистрирана маркета трябва да се правят в електронен формат. Това е нещо, което напоследък много се улеснило и затова не смятам, че е необходимо да се подават всички документи в хартиен вид. Затова не сме съгласни с докладчика. Смятаме, че това ще спести и пари на данокоплатеца. И последно, в предложението на комисията се казва, че притежателите на търговски марки, които вече са регистрирани преди новата система за категоризация, могат да конкретизират всичко, включително и що се отнася до писмения превод. Ако не се спази това, както и предлага ни от комисията крайен срок, търговската марка няма да може да се прилага, когато се въвеждат промени или отсрочвания, това изцяло трябва да се решава от националните органи, обаче важно е също така да се прилагат без каквито е било промени изискванията посочени от Европейската комисия. Ще представим нашите изменения в писмена форма, но смятаме, че ще постигнем общ консенсус. Благодаря ви. Дали ви искате нещо да добавите, господин Койсман? Да, благодаря ви. Извинете, че закъснях. Трябваше да присъствам на заседанието на комисията ИТРЕ, но всичко е наред, защото дадох в писмен вид моите бележки на господин Хаджи Маркакис. Господин Екстром, заповядайте. Благодаря ви. Целта на таковските марки е да се улесни лоялната законната търговия и да се направи така, защото вътрешния пазар да функционира по-добре. Също така, една от функциите на търговските марки е да се предостави информация на потребителя – така че целта на системата на търговските марки е преди всичко да се улесни законосъобразна търговия. За съжаление, предложението на комисията работи според мен в противоположна посика. Първо, законодателство за търговските марки се предлага да обхване и транзитните стоки. Това изобщо няма да повлияе подправенето, защото подправенето само по себе си е незаконна дейност. Ние знаем, че престъпниците не спазват законите, така че ако въведете нови закони, с това няма да се преборите с незаконната дейността, която вече е незаконна. Има големи пристанища, които ще бъдат много затруднени. Например, в Роттердам пристанището определено ще бъде затруднено, ако се въведат такива изисквания. Вече е ясно, че пранките на лекарства за трети страни са били иззети противозаконно поради прилагането на, поради прилагането на законодателство за търговските марки. Знам, че митниците в Роттердам и други места ще трябва да изпълнява допълнителни задачи, а те вече са достатъчно заети. Тоест, ако нещо се изпраща в трета страна, а търговската марка не е регистрирана, защо трябва да се конфискува тази стока тук в Европейския съюз, ако тя няма да постъпи на европейския пазар? За мен това не е разумно. И смятам, че дори това ще не вреди на законната търговия в Европа. И вторият проблем, който дори е още по-сериозен, е предложението да се разширят правомощите задълженията на митниците да конфискуват стоки, които потребителите са купили по интернет. Ако аз съм потребител, който купува нещо, например, от САЩ или откъдето е да било, например, купувам iPhone – това е абсолютно законно произведен iPhone, но аз го купувам извън Европейския съюз. Тогава в съответствие с това предложение митниците трябва да конфискуват този продукт. И ако това бъде одобрено, потребителят няма Almost nobody would... Е, няма да знаят какво ще трябва да правят. Защото в край на краищата, ако питате който е бил човек като лицата, откъде си купува стоки от Европейския съюз или от някъде другаде, хората обикновено не обръщат много внимание на това, къде са произведени стоките, откъде идват. И какво ще стане, ако започнат медиците да конфискуват стоки поръчани онлайн, хората ще почнат да казват на своите приятели, не дайте да си купувате нищо по интернет, защото мирниците ще ви конфискуват закупената стока. Това ще бъде много вредно за електронната търговия и изобщо за търговията като цяло. Ние всички тук говорим колко е, е хубаво да има електронна търговия, а това предложение ще доведе до сриването й. Благодаря ви. Сега, други по неща защото вече посочих двата основни проблема. Да, съгласен съм с господин Панцели, когато говореше за свободата на изразяването. По-настоящем в материалното право за търговските марки, ако аз искам да използвам търговска марка в една турба на изкуството, например, аз съм абсолютно свободен да го направя, обаче има много злоупотреби и тези злоупотреби се увеличават, когато юристите, занимаващи се с търговски марки, погрешно заявяват, че не може да се използва търговска марка. Наскоро четох, например, че в Обединеното казство и известния плакат от Втората световна война Keep Coming Carry On е станал много популярен но някой го е регистрирал като търговска марка и всички, които искат да възпроизведат този плакат, който по принцип не е защитен от авторското право, няма как да бъде защитен, тези хора в момента са изправени пред риска да отидат на съд, защото някой е регистрирал тази фраза като търговска марка. Тоест, ще има много хора ще започнат да получават подобни застрашителни писма от адвокати, защото те са използвали нещо, което изведнъж се оказва, че било регистрирано като търговска марка. Търговската марка е търговска марка само когато тя служи за идентификация на определен продукт и това трябва да бъде абсолютно ясно посочено в текста. Съгласен съм с докладчика за едно нещо във връзка с директивата. Комисията предлага да бъдат държавите членки недопускани да не бъдат допускани до търсене ексофисио извън служебните задължения. Аз, не... Аз мисля, че за малките и средни предприятия това е добре. Но отново Знам, че има аргументи срещу това, но мисля, че държавите членки трябва да решават, защото традициите са различни в различните държави членки няма причини защо ние тук от Брюксел трябва да налагаме някакви псевдоуниверсални подходи на държавите членки. И отново ще изразя несъгласие с докладчика за таксите. Аз мисля, че когато има излишък в бюджета на службата по хармонизация на вътрешния пазар, той трябва отново да се връща в бюджета на Европейския съюз. Това в крайна сметка е още една агенция на Европейския съюз. Нищо повече. Тя получава финансиране от Европейския съюз и ако средствата не са изразходвани в бюджета на тази агенция, те трябва да се върнат в бюджет на Европейския съюз. Също така ние говорим за това, че искам максимално да намалим таксите, за да улесним живота на бизнеса. Обаче за търговските марки това не е вярно. Когато става дума за прилагането на таксите, ние искаме те да бъдат колко се може по-низки. Това вече е реалност в повечето случаи. Обаче, когато става дума, дума за таксите за подновяване, те не трябва да бъдат твърде ниски, защото когато имате от 10 на търговска марка, вие знаете дали тя е успешна или не. Ако тя не е успешна, ако продукта не е успешен, вие просто няма да се занимавате с подновяването. Ако продуктът е успешен, очевидно е, че след 10 години вие ще имате достатъчно пари, за да платите 200-300 евро. И не трябва да бъдат прекалено ниски тези такси за подновяване, защото хората, които държат търговски марки, без те да са успешни, ще ги подновяват просто защото ще се възползват принципа какво му плащаш. И това ще означава, че ще се запазва търговски марки, които вече са безполезни. Да, трябва таксите да се определя, да се определя по такъв начин, че да има излишък в бюджета на службата за хармонизация на вътрешния пазар. Но трябва парите да се използват по начин, който да бъде полезен. Така че това бяха основните моменти за мен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Това бяха наистина много важни неща и мисля, че трябва да следим как се развиват нещата с тях. Господин Билан и след това, ако няма други желаящи от комисията, давам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Да, разбира се, първо искам да благодаря на докладчика за подготовка на становищата по директивата и регламента, тъй като нямаме много време, ще бъда кратък. Мисля, че можем да подкрепим повечето от измененията на докладчика. Радвам се, че ще се променят текстовете, отнасящи се до процедурата екс офисия. Офисио, но не знам дали трябва цялата разпоредба да бъде заличена, която се отнася до този въпрос. Може би е добре държавите членки да могат да решават по този въпрос. Ще представя в писмен текст изменения, свързани с този аспект. Имам някои съмнения, свързани с, с член 52 и 53 на директивата, на които докладчика не се спря. Става дума за сътрудничество между националните служби за махете, и службата за хармонизация на вътрешния пазар. Подкрепям идеята за сътрудничество между Европейската служба и националните служби, но бих искал държавите членки да имат повече възможности за гъвковост, а те да имат повече правомощия. Защото не можем да разписваме точно как ще изглежда сътрудничество. Що се отнася до регламента, Член 123 според мен трябва да се промени особено точка С за субсидиите. Тук определено нещата не са точно формулирани и не е ясно какво ще е влиянието на националните служби. И сумата на субсидиите може би тук също трябва да зададем някаква минимална сума. Също така имам съмнения, свързани с таксите за заявка. Това е нещо, което се предлага да бъде включено в обхват на делегирани тактове. Според мен това трябва да бъде в самия регламент. Администрация, управление. Госпожа докладчик подкрепи моето изменение за състава на управителния съвет – но мисля, че трябва да бъдат по-ясно разписани правилата за назначаване на изпълнителните директори. И ние виждаме, че изпълнителният директор може да бъде уволнен само срещу, след извинете, съответното решение на управителния съвет. Имам съмнение обаче, че точно Европейската комисия трябва да се занимава с тези въпроси. Да, благодарям докладчите сянка. Има ли други желаящи? Може би аз ще направя някои по-общи бележки се надявам, че господин Кройцман няма да си говори с господин Хачимаркак и също ме изслуша. Мисля, че трябва да сме много внимателни и господин Енгстром говореше за това, за взаимовръзката между това предложение и вашето предложение за интелектуалната собственост. Трябва много внимателно да подходим към въпроса за транзитните стоки. Господин Екстрем също така много правилно посочи, че дефиницията за това, кога могат да действат митническите служби и кога те могат да конфискуват вашата собственост, трябва да бъде разгледана много внимателно. Трябва да се обмисли възможността митниците да не могат да спират стоки с, с търговски марки, стоки, които са законосъобразно произведени извън Европейския съюз и постъпват в Европейския съюз. Трябва да не допускаме да се влиза в противоречие с основните принципи тук също така се говореше за свободата на личността и свободата на потребителите. Трябва да интегрираме тези съображения в предложението. Имаме още няколко минути. Давам думата на господин Кьоник, но ще ви помоля малко да бъдете по-кратък. И след това ще дам думата на госпожа Бастус, господин Кьоник. Благодаря, господин председател. Не съм господин Кьонинг, Томас Хатенберг и съм от Генерална дирекция Март. Ще бъде кратък в изказването си. Очевидно, комисията горещо приветства подкрепата на докладчика по отношение на предложението на комисията, чието основна цел е растеж и иновации, така че да бъде по- ефективен, резултатен и достъпен пазара за стопанската дейност. Що се отнася до ефективната борба с фалшификатите, особено стоките, които са транзитни, комисията твърдо вярва, че трябва да не се превърне Европа в център за предразпределение на фалшифицирани стоки. Тук е, според нас не става въпрос за медицински е, препарати, лекарствени препарати. Е, предложенията, които ние правим, според нас, в съответствие с регламентите, разпоредбите на митническите служби. Разбира се, има потенциал да се подобрят, подобрят а, разпоредбите и с интерес ще проучим всички възможности за това. Ние високо оценим це усилията на докладчика за усъвършенстване на нашия проекто пакет от актове. Естествено, още е рано да се коментира по всички проблеми, особено институционално-финансовите въпроси, които са, разбира се, много важни. Ако ми позволите, господин председателю, позволете да се спра конкретно на няколко въпроса, между другото, теми засегнати от ораторите преди мен. Първо, желанието на докладчика да се запази възможността през националните служби да минават кандидатурите. Според нас, в основната цел – е, е дейността на стопанските субекти да не се затруднява. Почти всички кандидатури не, с повече от 96% от 2012 година, директно са завеждани към службата по хармонизация във вътрешния пазар. Имайки предвид е, облегчаването на сегашния режим, Разбира се, ние говорим за режим, който следва да бъде транзитен, транзитен. В началото, когато службата не беше известна на гражданите, може би нещата бяха по-различни. Сега обаче всичко е дру, по друг начин се а, е, развива, може да се кандидатства и онлайн и мисля, че трябва да се разглеждат възможностите за рационализиране на процедурите. Що се отнася до класифицирането? Също въпрос, който вече беше засегнат. Отбелязваме становището на докладчиката. Е, трябва да бъдем по-гъвкави, когато се предлага регистрация и процес на регистрация. Според нас обаче приоритет е да се гарантира правна сигурност и яснота на регистъра, така че всички заинтересовани страни да излекат полза от това. Освен това, притежателите на марка трябва, разбира се, да прилагат всички разпоредби, за да могат да отговарят на изискванията. Позволете и да се спра на още нещо, което за нас е много важно, а именно предложението ни да имаме общостен, общ е, подход по отношение разглеждането екс-официо. Според нас, за да има общ подход, много важно е да има равнопоставеност за стопанските субекти. Трябва да има последователен режим – и разбира се, когато става въпрос за създаване на пречки в случаите, когато има а, възражения а, по отношение на притежателя на марката, трябва да се разглеждат въпросите наистина много по-облегчено. В крайна сметка важното е да се защитава личния интерес когато е необходимо, всеки би трябвало да има право да заведе жалба. Идеята ни е в крайна сметка да не оставим а, е, кандидатите на самотек а, е, и да даваме възможност на националните служби а, е, съвсем волно да предоставят услуги по уведомляване, консултиране, което не би трябвало да окаже въздействие на процеса на регистрация. И още нещо, едно предложение – по отношение е, службата бъдеще за, по, във връзка с администрирането и географските указания, нещо, което по-настоящем се извършва от комисията. Според нас това е най-интересна идея, която следва да бъде разгледана. Но целта ни е да не претоварим сегашния пакет от актове и според нас последствията, свързани с предложенията, които се правят от докладчика, биха довели до това, че допълнителни задължения ще се вменят е, и ще бъдат вписани в пакета актове, което ще го направят по-тежък и според нас трябва да се ограничат усилията относно реформа на съществуващата система за стокообмен в Европа. Това е господин председател. Благодаря много. Председателя, благодаря ви. Госпожа Басто, страхувам се, че времето за обобщение изтече, така че ако имате нещо конкретно и кратко да споделите, моля, защото трябва да приключим. Вече имаме знак от преводачите. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Просто искам да благодаря на колегите за е, изказванията, както и на представителя на комисията, който поясни нейната позиция. Всъщност, основната цел – на докладчика е да се изпрати послание към гражданите, защото преразглеждането на законодателните текстове цели по-голяма прозрачност на пазара и цели да се избегне превръщането на Европа в рай за пиратството. Другата цел е да се направи по-гъвкава система за защита на марките, която да е по-достъпна и по-лесна -по за прилагане. Има системи, които не са достатъчно гъвкави. Много важен е въпрос е за транзитно преминаващите стоки или пък за покупките онлайн. Мисля, че това отношение е съгласие между отделните политически групи, но а, важното е да изпратим правилния сигнал. Um, благодаря на всички, особено на вас, госпожо Бастос. Искам да ви напомня, крайният срок е, е утре 12 часа на обяд за внасяне на изменение. На 14 октомври ще ги обсъждаме, ще гласуваме на 5 ноември и правната комисия на 26 съответно. Благодаря за всички. В 3 часа след обяд продължаваме с госпожа е, е, Пети Кайни ще бъде председателстваща. Ще ви бъдя утре. Благодаря. Довеждане.